Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Скъпи колеги, 10 години след като тайфунът Хайян е, премина през Филипините с огромна скорост, е, ситуацията, в която се намират хората, продължава да бъде драматична. Вие всички сте виждали кадрите по телевизията. Е, хиляди, стотици хиляди са без покрив над главата си, без вода, без електричество, изключени и изолирани от останалата част на света. Цари хаос. Много хора все още са е, безследно изчезнали, издирват ги, е, други са ранени хиляди са загиналите. Международната общност мобилизира усилията си, за да помогне на хората в това бедствено положение. Гражданите на Филипините зависят от помощта на международната общност. Европейския съюз гарантира е, своята подкрепа и финансовата помощ, и е, моралната подкрепа. Е, за 11 милиона граждани, е, които са засегнати от драматичните събития. 660 хиляди души са е, без подслон. 22 000 души, съгласно данните на е, хуманитарните организации, които работят там, е, това са германски организации, е, все още се издирват. Данните не са потвърдени окончателно. Предлагам ви и ние, е, депутатите от Европейския парламент, да гарантираме нашата подкрепа и нашата солидарност с семействата на жертвите и с всички хора, които се намират в толкова бедствена ситуация. Моля ви с минута мълчание да почетем паметта на загиналите. Herzlichen Dank. Благодаря ви. Скъпи колеги, радвам се, че на днешното пленарно заседание можем да поздравим е, 150 е, ученици, които участват в е, школата Евронест. Те са днес тук и са от различни страни. В продължение на два дни